So, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie alle Ihre Plätze. Добър ден, дами и господа. Моля, заемете местата си, за да може да започнем на време. Имаме доста работа днес. Най-напред бих искал да приветствам всички ви с добре дошли в тази зала. Бих искал да приветствам с добре дошла и кандидата за комисар по търговия, госпожа Малмстръм. Добре дошла сред нас. Нека да кажа няколко уводни думи. Бих искал да ви припомня правилата на настоящото изслушване. В процедурния правилник са изложени въпросните правила, приложение 16. В процедурния правилник изяснява ясно и езиковия режим на изслушването, на което сме свидетели този следобед. Получихме и писменно отговорите на зададените от нас въпроси на кандидата за комисар – Така че отбелязвам, че предварителното условие за днешното изслушване е било изпълнено. Днес ще пристъпим към устното изслушване на кандидата за комисар, като за тази цел сме отделили 180 минути. Госпожа Маумстром ще има 10 минути за своите уводни слова, след което ще бъдат зададени устни въпроси. Ще бъдат зададени общо 45 въпроса от членовете на Европейския парламент. Бих искал да ви обърна внимание на следното. Графика ни е изключително стриктен. Алберто, който стои тук в дясно, стриктно ще следи за неговото изпълнение, така че моля всички да се придържате към а, предопределеното ви време. Малко преди да изтече е, времето ви за изказване, ще чуете слаб сигнал, след което ще ви дадем сигнал, след което ще се изключи микрофона ви. Това е единствения начин е, да действаме, защото в противен случай няма да може да приключим изслушването на време. Както казах, госпожа Маумстрем ще разполага с 10 минути. Да уточня още нещичко. Ще имаме първи кръг от въпроси от политическите групи. Всяка политическа група ще има възможност да зададе въпрос в рамките на 5 минути. Това може да означава една минута въпрос, две минути отговор, една минута за последващ въпрос и една минута за последващ отговор. Допълнителният въпрос може да бъде зададен само от политическите групи в рамките на първия кръг от въпроси и отговори. В рамките на втория кръг от въпроси ще имаме общо 3 минути. Една минута за въпрос и две минути за отговор. Приканвам ви да се придържате към същината на въпросите си, така че да може да проведем днешното изслушване – по начин, който да ни позволи да излезем с квалифицирано становище на края на изслушването относно дали, това дали кандидатурата на госпожа Малмстрем е приета или не. Графика, както казах, е строго разпределен и ще се опитаме да се придържаме максимално към него. Това не означава, че трябва да говорите по-бързо, така че да кажете колкото се може повече в рамките на минутите, които са ви отредени, защото това ще затрудни превода. Приканвам ви да се придържате към същината на това, което искате да попитате и да се придържате към времето за изказване, което ви е било отредено. И накрая, изслушването е изключително важно. То се излъжва, излъчва извинете, на сайта на Европейския парламент. Изслушването ще бъде записано и на видеозапис, който ще бъде на разположение на сайта на парламента. Програмата ни, колеги, е доста амбициозна, но съм сигурен, че в Комисията за международна търговия ще успеем да работим с традиционните за нас умения, така че да свършим на време. Вчера заедно с Комисията по външна дейност получихме въпрос от Комисията за развитие, както и два допълнителни въпроса от Комисията за външна политика. Госпожо Малмстръм, търговията несъмнено е катализатор за економическото развитие на Европейския съюз. Тя е важна също така и в по-общ план. Ясно е, че в този глобализиран свят търговията трябва да подлежи на определени правила, а тези правила трябва да се прилагат стриктно. Наскоро в САЩ беше проведено разследване и проучване за международната търговия стана ясно, че все повече хора гледат критично на международната търговия и не й се доверяват. Те дори са по-скоро скептично настроени към нея. Страхът, че налагаме правила, които не подпомагат добрата страна на глобализацията, нараства. В този контекст бихме искали да стане напълно ясно, че е, търговската политика не защитава интересите само на шепа хора. Тя защитава интересите и на европейските граждани. Затова подхода, който използваме, трябва да бъде използван при пълна прозрачност. Предполагам, че колегите ми споделят моето мнение, а именно, че международната търговия може да бъде доразвита само ако си върнем обратно доверието. Така че ви приканвам, госпожо комисар, във вашите думи да ни обясните как възнамерявате да прилагате прозрачността, как възнамерявате да си върнете доверието на гражданите, доверието в действията на Европейската комисия. В контекста на прозрачността се задава въпроса и за лоялната търговия. Лоялната търговия е от изключително значение за парламентарната комисия за международна търговия. Заличаването на търговските пречки е неподходящо, ако развиваме модерна политика в днешния свят. Нуждаем се от условия, които да позволят на хората да вярват в Европа. Това трябва да бъде ключовата ни дума. Не може да гледаме на въпроса само единствено от гледна точка на класическия подход. Не. Не трябва да забравяме проблемите, свързани с околната среда, търговията трябва да бъде не само свободна, но и лоялна и справедлива. Това е голямо предизвикателство, дори и във вече приключените от нас търговски преговори. В този контекст лоялната политика, лоялната търговия и доверието и прозрачността ще бъдат основните стълбове на нашата работа. Сигурен съм, че колегите ще зададат много по-подробни въпроси и аз нетърпение очаквам да чуя вашият отговор. Заповядайте, госпожо комисар. Господин председател, заместник председател, дами и господа, Уважаеми депутати, аз ще се опитам да се придържам към правилата, така както бяха очертани от председателя. За мен е чест и привилегия да бъда тук, като определена за комисар по търговията. Надявам се, че след това изслушване ще може да подкрепите кандидатурата ми, тъй като аз отдавна мечтая да работя по тези въпроси. Международната търговия и инвестициите засягат много аспекти на живота на хората по света и има добавена стойност за съвместната работа в Европа борбата срещу за демократични свободи, прозрачност, отчетност винаги са били в част от моя политически ангажимент в Европейския парламент, съвета, Европейската комисия и смятам да използвам натрупани опити в търговската политика. Търговската политика има една цел, а именно подобряване качеството на живота на хората. Исторически търговията е важна част от економическия успех, доведе до един от най-високите стандарти на живот в Европа и днес помага за економическото възстановяване на економиките на страни като Испания, Ирландия и други. Освен а, това, дава надежда на много безработни хора, че ще могат отново да се върнат към нормалния си живот. Световната економика е все по-вързана и все повече хора зависят от търговията за свое, жи, своето изхранване над 30 милиона. И колкото по-успешна е, колко, толкова по-голям растеж ще има и толкова по-голям ще бъде достъпа ни до пазарите. Този растеж, благодарение на търговията, спомогна за борбата срещу бедността. Аз ще работя за това да се стане ясно колко важно е да се развива търговията в подкрепа на семействата и задаване на по-добър шанс за хората. Освен това, Търговията обединява хората и на човешко ниво. Затова отговора в областта на търговията е и отговор в търсенето на сигурно бъдеще на хората по света. Но това не означава, че пазарите, търговията са само цел. Те са средство за постигане на целта. И търговската политика не може да се ръководи от тесни интереси, а по-скоро трябва да допринася за постигането на по-широките интереси на обществото като цяло. Като търговски, комисар по търговските въпроси, аз ще се придържам към следните принципи. Търговската политика трябва да се ръководи от интересите на гражданите на първо място. Това означава, че трябва да сме амбициозни в преговорите, но търговската политика трябва да бъде част и, и по част от политиката за подкрепа на растежа, да подкрепим работниците, в тези сектори, където има засилена конкуренция, за да могат да се възползват от новите възможности, предоставени от търговията. Търговските преговори на второ място трябва да бъдат открити и прозрачни. Всички трябва да са наясно какво е позет своето мнение. На трето място търговската политика означава сътрудничество. Тя е гръбнакът. И аз ще отстоявам търговските интереси на Европа ние няма да допуснем намаляване на защитата в областта на околната среда, трудото законодателство, правата на човека и други. Ние ще настояваме да се спазват правилата, които сме прияти. На четвърто място, търговията е важен външнополитически инструмент, насърчава нашите ценности, свободата, демокрацията в целия свят. Аз ще прилагам тези четири принципи навсякъде. Първо в работата в рамките на Световната търговска организация. Като либерал, аз вярвам в многостранния подход и съм убедена, че СТО трябва да доведе до резултати, както за богатите, така и за бедните страни. Многостранната програма ще бъде моят приоритет. Освен това, ще продължа преговорите на двустранна основа по търговските въпроси. Отношенията ни с Китай е наш, нашия втория по големина търговски партньор. Също ще получи засилено внимание. Ще държа на равнопоставеността. Нашите усилия трябва да са насочени и към насърчаване на развитието, включително чрез ново стратегическо партньорство с Африка. И същия подход ще приложи и по отношение на съседните ни държави отчитайки важността на търговията в геополитиката. Особена важност придобива споразумението с САЩ, трансатлантическото споразумение в областта на търговията и инвестициите, ТТИП. През последните няколко години аз следях воденето на преговорите малко отстрани и бях смаяна от това, което чувах. Очаквах да чуя за 2 милиарда евро, които се търгуват всеки ден през Атлантическия океан, океан както и неизползвания потенциал на нашите отношения, които могат да създадат нови възможности и поставянето на търговския ни дневен ред в услуга на колективните усилия на Европа да възстанови своята економика в интерес на всички. Но вместо това чух, че това ще доведе до намаляване на стандартите за безопасност на храните, ограничаване способността на Европа да регулира здравеопазването и околната среда и прочие. Хората се нуждаят от уверения и аз стигнах до следните изводи, че ТТИП има съществен потенциал да създаде работни места и растеж в областта на тарифите, услугите, обществените поръчки също може да допринесе за намирането на практически решения. Така че ние трябва да обърнем внимание по същество. На второ място, по регулаторната част на преговорите, нашата позиция е ясна, че сегашното ниво на защита не може да се допусне да бъде отслабено и ние трябва да надържим на установения европейски демократичен контрол в това отношение. Така че не може да става дума за намаляване на стандартите, а по-скоро за избягване на допълнителните разходи. На трето място има и стратегическо измерение на регулаторната ни работа, защото се създават възможности за международно сътрудничество. На четвърто място инвестиции, особено в областта на арбитража на, за инвестициите, което буди безпокойство за мнозина. Нека да кажа няколко по-общи думи а, за въпроса за уреждането на спорове по въпросите на инвестициите ISDS. Според мен е възможно да се създаде една система, която да отговори на безпокойствата на хората. Ние трябва да определяме ясни правила, за да не допускаме злоупотреба с АСДС, която безпокои толкова много хора, да вложим пълна прозрачност в системата и да направим така, че ISDS няма да вреди на обществения интерес. Това трябва да е основният ни принцип във всички бъдещи преговори. Според мен това беше направено от комисията в рамките на споразумението с Канада СЕТА, което ще бъде представено за одобрение от парламента и съвета. Неговия текст вече е публикуван. ТТИП също създава възможности за включването на АСДС, затова беше замразено от, от комисията тази глава. Новоизбраният председател Юнкер се ангажира да не приема юрисдикцията на, държ... на съдилищата в държавите членки да отслабне, що се отнася до спорове между инвеститорите. Също принципа за равнопоставеност пред закона трябва да бъде прилаган и аз ще изпълня този ангажимент. Ние водим преговори, въпросът е на масата, трябва да бъде решен. Що се отнася до нашата позиция, ние участваме в широки консултации за бъдещето на защитата на инвестициите и ще видим какви ще бъдат конкретните предложения, които ще проистечат от това. Тази глава за сега е замразена и очаквам, че в бъдеще ще обсъдим този въпрос с вас. На четвърто място ще са необходими няколко месеца в началото на мандата ни, за да направим оценка на постигнатия напредък в рамките на сегашния мандат за преговори. Тя ще представя резултатите на оценката ми преди края на годината. Но бих искала съвсем ясно да заявя моя ангажимент за прозрачността. Ние трябва да покажем, че ние не водим преговори за гърба на обществеността. Комисията положи доста усилия в това отношение, но бих искала да се направи и повече и се надявам, че ако ми се доверите, ще го направя. Трябва да има повече прозрачност по различните аспекти на преговорите по споразумението ТТИП. Аз ще следвам препоръката на председателя Юнкер да публикувам контактите ми с външни заинтересовани страни и част от кореспонденцията ни с външни страни. Аз съм готова да направя така, че всички депутати от Европейския парламент да могат да се запознаят с документите, свързани с преговорите, които за сега са достояние само на малцина парламента има система за използване на конфиденциални документи. Дами и господа, ТИТИП е една от важните страни на бъдещето на Европейския съюз в търговската политика на Европейския съюз, но тази политика не се отнася само до трансатлантическите отношения. Ние водим преговори, които са без прецеденти и това ще доведе евентуално до създаването на много работни места, за, ще допринесе за растежа и инвестициите в Европа. Подготвяйки се за изслушването, аз констатирах в каква степен търговската политика може да бъде суха и техническа тема, но тя засяга също и всеки един от нас, нашето ежедневие, както и, ежедневие, както и ролята на Европа в света. Това е въпрос, по който всеки би искал да може да се произнесе. Ето защо това изслушване е толкова важно. При представителната демокрация като нашата е важно парламента да изразява виждането и желанията на гражданите, защото в противен случай няма тази политика да има нужната легитимност. Заедно с вас искам да развием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 Имахме и потвърждение относно механизма за решаване на спорове на държави и инвеститори миналата седмица. Изпратихте ни и отговори на зададените въпроси. Признахте доста от вашите грешки, което рядко се случва в политиката. Понякога обаче нещата се променят в последните моменти и може би сте забелязали, че документа, който вие получихте, ето този тук, Мартин Солмайер,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 означава и нова възможност за гражданите, за 28-те държави членки. Краткият ми въпрос към вас е следния. След това, което вече обсъдихме по въпроса за споразумението с Канада, готова ли сте да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 последната възможност за решаване на подобен вид спорове. И смятам, че тук в Европейския съюз проявява последователност при разрешаването на подобни сложни въпроси. И аз съм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 компетентен по въпросите за разширяването. Ще работим заедно, за да сме сигурни, че държавите, с които имаме а, търговско партньорство, ще работят също и, в, и по въпросите за демокрацията, за човешките права а, и така нататък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 амбиции в това отношение. Сега не мога да направя, да приема някакъв ангажимент относно предстоящите споразумения, но ние трябва да създаваме една паралелна система, трябва да прилагаме в съществуващата система. Господин Касталдо.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 да кажа на този етап, че ще имаме предварителни контакти с председателя на парламентарната комисия или с други депутати. Ще трябва да видим какъв да бъде графика за воденето на дискусиите. Ние не искаме да позволим на Русия да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 предвид постоянното нарушаване на правата на човека в Газа и е, престъпленията срещу човечеството, извършвани от израелската армия, които бяха доказани от Международната наблюдателна комисия, които ще бъдат представени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 всеки път а, губя силите си, когато съм изправен пред а, красива жена. А, вижте, аз не ви питах какви са търговските ни отношения с а, Китай. Не, просто питах до каква степен може да използваме някакво общо понятие. А, което да ни позволи да впишем в него външната а, търговия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 Госпожо Мастра, не трябва да си мислите, че Европейският парламент е срещу механизъм за уреждане на спорва между инвеститори и държавата, но считаме, че това би било в ущърп на бъдещата търговска политика на Съюза. Разбира се, трябва да имаме предвид споразуменията с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 добри страни. И така, как може да ни гарантирате, че няма да бъдат загърбени националните норми. Аз ще ви отговоря на английски, тъй като познавам терминологията по-добре в, на английски.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 относно имейла от 12 януари 2012, изпратен от вашата, вашия кабинет до Американското министерство на търговията на САЩ, където се говори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 бърза реакция. Достатъчно ли са те? Не мога да ви отговоря. Мисля, че комисарът, който в момента отговаря за търговските въпроси, се